Il Председателят. Eh, Добър ден на всички. Е, подновяваме заседанието. Протокол от вчера вече е наличен. Има ли бележки по него? Никой няма желание да вземе думата, така че можем да го сметнем за прият. Дневният ред следва съвместен